Good morning, everyone. Добър ден. Получили сте дневния ред за днес. So you received the agenda of today. Отново казвам, разполагате с дневния ред. Предлагам съобщенията на председателя да ги разгледаме след гласуването, защото ни предстои тежко гласуване. Имаме протоколите от 21 и 22 юни. Ако няма коментари до края на деня, протоколите ще се считат за приети. Отчета за текущите междуинституционални преговори също ще бъде направен след гласуването. Нека да започнем сега с възраженията съгласно член 106 от правилника за дейността. Става дума за генетично модифицирана соя FG72, както и DAS 44406. Ще дам думата на съдокладчиците. Те ще ни представят темата. Разбирам, че господин Барат Стас ще бъде заменен от колега. Заповядайте. Да, изказвам се от името на Стас, който е сега е в комисията Конт. Ще ви изчета един текст, който той е подготвил за своите възражения. Тази сутрин говорим за това, за генетично модифицираната соя а, и други членове са против от други политически групи. Както може да видите, независимо от това, че ЕФСА е за, държавите членки изразиха много критични коментари по измененията. Например, те казват, че няма достатъчно обучение за ксенотипното обучение, за състава, токсикологията, риска, липса на тест за 90 дни за хроничната токсичност, и сигурността, продоволствената. Различни експерти от държавите членки имат своите възражения, свързани с оценката на риска, проведена от ЕФСА. Това е отразено също така а, и в а, изказванията на постоянната комисия и непостоянните. Нито една от тях не излиза със становище, така че не е стигнато до квалифицирано мнозинство. Всъщност и за двете вида соя държавите членки а, не са гласували за авторизация и за двете вида соя и е направено независимо проучване, в което се казва, че изказването или доклада на ЕФСА не взема предвид всичко, не, оказва, не взема предвид въздействието върху репродуктивната система и така нататък. Три хербицида са включени глифозат 2,4D, DAS 444066, глифозинат е и FG 72. Има много растения, които са резистентни на хербицидите. Няма да навлизаме в темата глифозат. Канцерогенността на лифозата в момента още виси, независимо, че FCEK или Европейската агенция по химикалите не са съгласни. През 2015 година глифозат е включен сред евентуалните канцерогени. Той е токсичен за репродуктивната система и за това трябва да бъде извън регламента за пестицидите. Има научни изследвания, които повдигат също а, проблеми, свързани с 2,4D те правят, може би, предизвикват промяна при растежа. Дихлорфенол 2,4 е ендокринен разрушител, също така и за него няма а, максимална стойност. Изоксафлотолът най-вероятно също е канцерогенен за човека. Имайки предвид, че тази соя, която се смесва с хербицидите, не е а, изследвана от а, ЕФСА, не може да кажем, че тази соя може да се използва за храна. Ние като депутати трябва да изразим тези тревоги, иначе не би било сериозно. Трябва да кажа, че процеса на вземане на решение за авторизиране на ГМО, както каза и председателят Юнкер, трябва да бъде демократизиран. Европейската комисия излезе с едно предложение по комитологията. С удоволствие ще работим по него. Трябва да се реформира процеса, да стане по-демократичен. Затова искаме комисията да не използва никакви решения за такъв тип а, а, авторизация, докато не се демократизира процеса. Бойлен. Благодаря. Госпожа Бойлан би трябвало да се изкаже. За мен е обаче госпожа Хазекамп. Yes, uh, thank you, uh, Chair. Um, yes, uh... Благодаря, госпожо председател. Почти всичко вече беше казано от господина Фронте. Следва да подчертаем, че решението на комисията, проекто решението за изпълнение не отговаря на общностното законодателство и не отговаря на целите на регламента. Знаете, че има общи принципи, които казват, че трябва да се гарантира високо ниво на защитата на здравето на хората, на животните, трябва да се гарантира а, интереса на човечеството, на околната среда, да се гарантира освен това хуманното отношение към животните. Защо възразяваме? Защото става дума за глифозат. За глифозата вече беше казано, че той вероятно е канцерогенен. Това определение беше дадено през март 2015 година от Световната организация за борба с рака. Тази FG72 соя беше създадена за да издържа на глифозат. Само, че по този начин се нарушава принципа на предпазливост. Освен това, очаква се ново подновяване на разрешителното за използване на глифозат, тъй като той изтича тази година. Много хора вече казаха, че няма да гласуват за това подновяване. Второто ни основно възражение е свързано с процедурата тъй като вече влезе в сила новия процес за авторизация на ГМО. От тогава насам всяко решение от страна на комисията се взима без да има квалифицирано мнозинство от страна на държавите членки. А в крайна сметка това би трябвало да е изключение от нормата. И самата комисия казва, че процедурата не е особено демократична. Всеки път, когато нашата комисия и пленарна зала казват, че процедурата не е добра, би трябвало да се извличат някакви полуки. И не би трябвало да се стига до такива възражения. Госпожа Еви. Благодаря, аз се изказвам като една от тези, които се подписаха по тези възражения. Благодаря на колегите, които се изказаха преди мен и предложиха всички аргументи, които всеки път ни карат да възразяваме на нови авторизации на генетично модифицирани продукти от страна на Европейската комисия. Искам да се изкажа не за да повторя това, което вече бе казано, а да поискам от е, Европейската комисия да обясни дали няма да промени предложението, което бе отхвърлено от Европейския парламент и съвета, що се отнася до пускането на пазара на тези продукти. И да ги попитам дали не трябва да се промени комитологията. Знаем, че ако се промени е, регламента на Техническия комитет за растения, храна и фуражи трябва да отговаря на Техническия комитет, като например този за МПС, където, когато няма мнозинство и то квалифицирано мнозинство в Техническия комитет, Европейската комисия не може да излезе с предложение или да вземе решение или да даде авторизация. Така че ако се вземат предвид тези елементи, ще стане процеса на авторизиране много по-демократичен. А сега този процес не е такъв. Thank you. Uh, Mr. Balas is not here. Господин Балаш го няма. Някой от докладчиците в сянка? Тук сте, така ли? Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Изказвам се от името на социалистите и демократите. Много е неприятно, че не знаем в крайна сметка какво да кажем. Шест групи застават за една позиция. Аз лично съм проевропеец. Европа обаче, която защитавам, дава разрешение за пускане на пазара на генетично модифицирана соя. Това е само по себе си проблем, да не говорим за това, че тя е резистентна към глифозата. Знаете, че има връзки между глифозата и възникването на сериозни заболявания. В държавите членки се говори по този проблем. Много се говори за околната среда, говори се за екологично здраве. Комисията обаче продължава по-старому. Не знам колко предложения вече сме приели, само че практиката продължава. Колко пъти от началото на нашия мандат сме правили нещо подобно и сме реагирали срещу комисията. Не само процедурата трябва да се промени, би трябвало да преминем към по-демократични процедури, тъй като всички зависим от демокрацията. Подобни продукти трябва да бъдат забранени то категорично. След 30 години искам моите деца и внуци да не ме укоряват за това, че съм подкрепил продукти, които са резистентни към глифозат. Мисля, че всеки трябва да поеме отговорността си и да направи същото. Някой друг, господин Гизике. Um, Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, Кристофер Филнер отсъства, за съжаление помолиме да представя неговата позиция. ЕФСА даде зелена светлина на тези е, на този вид, е, тези два вида соя, които са генетично модифицирани. Това се случи през март 2017 година. Комисията по ГМО на ЕФСА заключи, че тези видове соя са безопасни по отношение на здравето на хората и околната среда. От края на 2015 година имаме почти 20 подобни възражения, свързани с ГМО продукти. Комисията не е нарушила своя мандат такъв, какъвто той е очертан в базовия регламент. Ние в парламента сме приели регламент и комисията го спазва. Регламента казва, че ЕФСА трябва да направи научна оценка. Подобна оценка вече има. И ако ЕФСА заключи, че един ГМО продукт е безопасен, би трябвало да се доверим на тази научна оценка. Не е сериозно да спираме всяко едно одобрение на ГМО продукт през задната врата и да подкопаваме в този случай два вида соя, чрез такива възражения. Затова колегата Хелнер призовава да гласуваме против тези възражения. Благодаря, госпожа Гърлинг. Благодаря. Още веднъж в нашата комисия говорим за възражение към акт за изпълнение. Беше казано, че тук няма никакъв правен статут. Беше казано, че се надхвърлят правомощия. Системата е такава, че можем да сме против актовете за изпълнение, но няма как да променим системата. Ако гласуваме, ако всъщност, ако беше така, че когато гласуваме за това възражение ще променим системата, то добре, но това едва ли ще се случи. Много трудно да се гласува обаче срещу някакво научно становище, тогава когато на практика вота няма да има никаква тежест. Е, нашата система за проверка на ГМО е една от най-стрикните, тя е достатъчно добра и определя по един добър начин кой продукт е безопасен и кой не. Онова, което се опитвате да направите тук е да блокирате вноса на ГМО продукт, който е с доказана безопасност. Има държави членки, които искат да внасят подобни продукти с цел фуражи за храна на животните. Тук не става дума за отглеждане в Европа. В юли зададох един въпрос за това какво смятат колегите по отношение на фуражите. Парламента не казва на държавите членки дали имат право да избират да внасят фуражи или не. Това би било твърде проблематично. В Европа обаче нямаме достатъчно продукти за да храним своите животни. По-настоящен внасяме 72% от храната за животни. Постоянно се внасят възражения от едни и същи хора и мисля, че целта им е да не бъдем самодостатъчни по отношение на производството на храни за животни. Това са хора, които водят кампания срещу производството на различни видове продукти, те са срещу неоникотиноидите, срещу глифозата. Сега имаме нова кампания срещу вноса на фуражи, храна за животни. Става дума за една идеологическа догма. По никакъв начин, ако тръгнем по този път, няма да имаме иновации. Постоянно се е, пренебрегва научната оценка. Когато някой пренебрегва научната оценка и информация във връзка с измененията в климата, всички надигат глас. Но когато това се прави във връзка с ГМО, никой не го прави. Аз не разбирам защо е, хората възразяват без научна обосновка, само защото имат определени убеждения. Постоянно се говори за глифозата. Всъщност е, глифозата не е кой знае колко повече е, в околната ни среда от други продукти. Говори се за разрешителното за, за глифозата. Аз мисля, че би трябвало да отхвърлим е, това предложение. Бих се обърнала още веднъж към колегите, които внасят това предложение. Ако то се приеме, ще блокирате внос на соя в Европейския съюз. Имате нужда от по-сериозни доказателства за нещо подобно. Благодаря от комисията господин Бернт. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати. Благодаря за коментарите, благодаря за това, че имам възможност да се изкажем. Искам да се извиня от името на колегата Шантал Бруче, която за съжаление отсъства. Тя ме помоли да я заместя. Искам да подчертая, че тези две възражения относно а, два вида соя за храна и фуражи не засягат а, отглеждането. Това беше подчертано от госпожа Гърлинг. Комисията следва всички процедурни стъпки, такива каквито те са предвидени в законодателството. ЕФСА е направила една цялостна оценка и е направила заключение за тези два ГМО продукта. И заключението е ясно относно евентуалното въздействие върху околната среда и здравето на хората. нямаше коментари от страна на държавите членки във връзка с положителното становище на ЕФСА. Е, широката общественост коментира освен това становището на ЕФСА. ЕФСА даде отговор на коментарите и е, нямаше нова информация, която да подкопае вече даденото положително становище. Ето защо комисията решава да даде разрешително за тези два вида соя в съответствие с регламент 1829 от 2003 година и общото законодателство. Вече беше казано, че решенията бяха приети през юли 2017 година, без да има квалифицирано мнозинство за или против. Основанията за това бяха свързани с обществените нагласи Комисията представи проект на решение на така наречения комитет от партньори. Това се случи през септември. То обаче също не даде становище. По отношение на коментарите в проекто резолюцията и подхода за развитие, ние смятаме, че подхода не е подкопан. Решението да се е, отглеждат ГМО в трети страни си и принадлежи на третите държави. На следващо място, когато внасяме храни и фуражи от трети страни, нашите стандарти за безопасност продължават да се прилагат. Всички е, страни, които са част от протокола за биобезопасността, са приели стандарти за безопасност. Европейския съюз, знаете, е отдаден на целите за устойчиво развитие и на дневния ред за устойчиво развитие до 2030 година. Той е радетел за устойчиво развитие в самия Европейски съюз и в страните партньорки. По отношение на продуктите за растителна защита, глифозата беше споменат няколко пъти. Това са а, сортове соя, които са издръжливи на, на подобни продукти. Знае се, че трябва да се спазват нивата за максимални остатъчни количества. Те са определени в отделно законодателство. Подновяването на разрешителното за глифозата не се основава на законодателството за ГМО. Госпожа Гърлин каза, че процедурата по подновяване в момента тече. ЕКА и ЕФСА, европейските агенции, е, имат различна позиция от тази на госпожа Хазенкамп. Опитите, е, полевите тестове, които бяха направени, е, включваха всеки един от хербицидите, плюс всички хербициди взети заедно. Направени са тестове чрез пръскане на културите с съответните хербициди. По отношение на това да се прекрати процедурата за разрешително, искам да ви напомня, че комисията внесе предложение по силата на което държавите членки имат право да ограничат вноса на ГМО продукти на своята територия. За съжаление, това предложение беше отхвърлено от е, Европейския парламент. Продължаваме разговорите с съвета по този въпрос. За да отговоря на един от въпросите на госпожа Еви, комисията внесе предложение за промяна на правилата по процедурата за комитология. По силата на това предложение ще има повече правомощия за държавите членки. В момента съвета и парламента обсъждат предложението. Докато не приключи обаче настоящата процедура, съществуващата процедура продължава да се прилага и комисията трябва да приеме този факт. В заключение искам да подчертая, че няма основания да се оттеглят проекто решенията по силата на които се дава разрешително запускането на тези два вида соя на пазара. Има е, научна обосновка за тези решения, за това пускане на пазара. Комисията не е надхвърлила своя мандат, тя спазва своите правомощия за изпълнение. И накрая искам да кажа, че е, Правото на контрол на Европейския парламент се свежда само до това, което е предвидено в базовия акт. Комисията не е задължена да обосновава проектите на законодателство, които предлага. Надявам се, въпреки всичко, че обясненията, които решихме да дадем, са ви били полезни. Благодаря. Така приключваме с първите възражения. Ще гласуваме днес малко по-късно. Преминаваме нататък едно друго възражение, свързано с акриламида. Докладчик трябва да е госпожа Кьостингер. Господин Кара си я замества. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. Искам да ви се извиня днес от името на госпожа Кюстингер. Тя ме помоли накратко да се изкажа по темата. Предстои днес да обсъдим възражението срещу законодателното предложение на комисията за използването на мерки за контрол и намаляване с цел намаляване на съдържанието на акриламид в хранителните продукти. Мисля, че всички можем единодушно да се обединим около тезата, че всички канцерогенни вещества, а в случая за акриламида е доказано, че има канцерогенни свойства, би трябвало да бъдат намалени като съдържание. Комисията трябва да се погрижи за здравето на гражданите, да намали нивото на риска. Настоящото възражение се отнася не до въпроса дали да се предостави закрила или не. Категорично се заявява, че е абсолютно необходимо да има предпазни мерки. Какъв бе поводът за това възражение? Има несигурност по отношение на прилагането на регламента. Има несигурност по отношение на последиците от проверките също така. Освен това е прекалено дълъг и несъразмерен списъкът с мерките. Това би довело до много високо ниво на бюрокрация в ресторантьорството. Много от разговорите, които проведохме с комисията, показват, че самата комисия смята, че трябва да се разработят насоки, че трябва да се изясни за малките и средни предприятия как ще бъдат засегнати от законодателния акт и кои изисквания няма да има нужда да спазват. В спешен порядък, според мен, трябва да обсъдим въпроса за насоките и за последиците от този регламент. Ако не проведем такива разисквания, от акта ще проистече несигурност. Повтарям, по регламента се предвиждат таблици за пържените картофи. Би трябвало пържените картофи 2 часа преди пърженето да се натопяват, накисват в вода. Вероятно ще трябва също така да се и бланшират. В Австрия, в ресторантьорството, работят квалифицирани готвачи. Това са хора, които носят отговорност и осъзнават каква отговорност носят още докато се обучават. В Австрия има и много строги изисквания за безопасността на храните. Затова изискваме да се зачете факта, че предприемачите сами могат да поемат отговорност. Не би трябвало на ресторантьорството, на малките и средни предприятия да се вменява несъразмерна тежест. Трябва да се предвидят изключения, според мен, за малките и средни предприятия. Още веднъж казвам, че Има вече документ на Европейската комисия, който съдържа референтни стойности от 2013 година. Тази система от референтни стойности вече доведе до подобрение, но не е проведена в достатъчна степен информационна кампания. Не става въпрос за това да не предприемаме нищо, но трябва още веднъж да обсъдим въпроса за това дали не трябва процедурите да бъдат упростени в полза на малките и средни предприятия. Би следвало за тях да има изключения. Трябва да се гарантира също така правна сигурност. Комисията трябва да отчете резервите, които са изказани от представители на ресторантьорството и малките и средни предприятия. Не бива да действаме насляпо имаме възможност да си отделим повече време. За това ви призовавам да действаме в полза на малките и средни предприятия, да приемем един акт, който да приложим на практика. За целта трябва да приемем предложението на госпожа Кестингер. Благодаря ви от името на моята политическа група за подкрепата. Госпожа Мюлер. Госпожо председател, благодаря. Преди лятната вакансия у нас в Германия широко отражение в пресата намери тезата, че Европейският съюз сега предстои да регламентира и пържените картофи. С мен се свързаха доста разгневени граждани. Мисля, че с подобни неща са се сблъскали други мои колеги. ако ви погледнем предложението за намаляването на съдържанието на акриламид, то ще разберем защо се изказват резерви. Традиционните продукти трябва да бъдат надлежно етикетирани трябва да може да има промени. Много малки и микро предприятия по линията на този акт ще са изправени пред още повече изисквания. През изминалите седмици работих много активно, проведох немалко разговори, най-вече с представители на засегнатите предприятия. С какво впечатление останах? Повече от ясно беше онова, което установих. Предложените мерки ще доведат до по-високо ниво на защита на потребителите, без да трябва дружествата да променят продуктите си, без да са подложени на прекалено много бюрократични изисквания. Подкрепата от страна на заинтересованите страни за предложението на комисията у нас в Германия е много широка. Затова предложих на моята политическа група да отхвърлим предложението. Но продължава да има съмнения, според мен, тъй като няма подкрепа сред обществеността. Трябва да се запитаме какви грешки сме допуснали при комуникацията, какви грешки допускаме по настоящем. Трябваше по време на разискванията за електрическите кружки и за регламентирането на краставиците да си извлечем необходимите полуки. Явно не сме го направили. При всички положения обаче по предложението се гарантира по-високо ниво на защита на потребителите без прекомерна бюрократична тежест. За това и няма да подкрепим възражението. Благодаря, господин Тейлър. Благодаря, госпожо председател. И слушах казаното от госпожа Гестингер – Не сме загрижени във връзка с способностите на австрийските готвачи. Загрижени сме във връзка с качеството, във връзка с рисковете, проистичащи от ястията, които те приготвят. Може би трябва да отложим гласуването по това възражение. Ще гласуваме против възражението последните причини. През 2015 година ЕФСА, органът за безопасност на храните, прие становище, което съответстваше и на изводите от предходни анализи. В него се твърдеше, че акриламидът потенциално увеличава риска от рак сред всички възрастови групи, като се имат предвид настоящото ниво на експозиция на акриламид, съдържащ се в храните. Европейската комисия реагира. През месец юли държавите членки гласуваха за предложение за регламент, съгласно което производителите на храни са задължени да намалят съдържанието на акриламид в продуктите си. Съгласно новия акт, всички производители на храни, пекарните, ресторантите и веригите за бързо хранене трябва да гарантират, че нивото на акриламид в храните, които сервират е под референтните стойности, закрепени в акта. Не само не са предвидени много високи пределни стойности, но и 90% от хранителните продукти на пазара вече са в съответствие с тези стойности. Противно наказаното от госпожа Гъстингер, предложените мерки няма да вменят прекомерна тежест на по-дребните субекти. Ние винаги осъзнаваме каква отговорност вменяваме на производителите с актовете си, но този акт според мен няма да има в особена тежест. Изискванията за по-дребните субекти са дори по-малки. Бихме приветствали обвързващи пределни стойности, но по предложението на комисията производителите на храни поне ще започнат да обръщат повече внимание на акриламида. Това ще е първата стъпка към намаляването на съдържанието на акриламид в храните. Ние ще гласуваме против предложението. Призовавам за вашата подкрепа. Госпожа Шалдемосе. Благодаря. От името на социал-демократите искам да подчертая, че Подкрепяме предложението на Европейската комисия и ето защо ще гласуваме против внесеното от НП. Защо? По няколко причини. На първо място, знаете, че наша задача е да гарантираме здравето и безопасността на гражданите. Още през 2015 година ЕФС заяви, че имаме твърде високи нива на акриламид в храните, които консумираме. И ето защо трябва да действаме. НП казват, че това ще окаже негативно въздействие върху МСП. Те смятат, че има твърде голяма бюрокрация, твърде големи подробности и така нататък. Всъщност това не е съвсем случайно. Точно като много от вас, през последните дни аз също получих много писма от различни заинтересовани страни, от различни представители на индустрията. И аз принципно не обичам да цитирам представителите на индустрията. Например, нека да кажа все пак, Food Drink Europe. Те казват, че предложението на комисията е изключително пропорционално, справедливо, практично е, и е добро по отношение на мерките свързани с акриламида. Е, всъщност те смятат, че трябва да се подкрепи предложението на комисията. Затова ако трябва да критикуваме комисията за нещо, то това би било, че тя не прави повече по отношение на акриламида. Значи, накратко, ние подкрепяме предложението на комисията за акриламида и гласуваме против възражението на НП, защото ние смятаме, че предложението на комисията е изключително добро и разумно то е пропорционално и може да проработи от името на индустрията. Благодаря. Продължаваме. Има дълъг списък с желаящи да се изкажат. Сигурна бях, че много колеги ще искат да се изкажат. Ще обсъдим и още едно възражение, с което сигурна съм положението ще е същото. Предстои да гласуваме по тези възражения. Не може да гласуваме без да сме ги обсъдили. Затова, когато вдигате ръка да се изкажете, моля да не повтаряте вече представени аргументи. Господин Лизе, благодаря, госпожо председател. Акриламидът е проблем за човешкото здраве. Най-вече младите хора поемат акриламид в много големи количества – Работил съм по въпроса като медик, разговарял съм и с експерти. Според мен рисковете, свързани с акриламида, в момента са много по-високи от опасността, проистичаща от глифозата или фипронила. Мисля, че трябва да вземем на сериозно този проблем – Обръщам се към всички журналисти, които може би следят разискванията днес към представителите на австрийския Кронен Цайтунг и германския Билд Цайтунг. Моля да обърнете внимание и на рисковете. Медиите също трябва да информират за рисковете, подобно на нас. За съжаление, най-голямо количество акриламид се съдържа в приготвени от самите нас ястия. Ако препечените филики са прекалено а, изпечени, ако са по-тъмни, както и ако пържените картофи са препържени, има много високо съдържание на акриламид. Трябва да се информира за това. Европейската комисия не предложи пределни стойности, което според мен е добре. Добре е, че комисията се е опитала да прояви прагматизъм. Предложението и според мен като цяло не е лошо. Намираме се обаче в тежко положение, включително и поради това, че Комисията се стреми към прагматизъм, но не е постигнала достатъчна яснота. Възможни са прекалено много различни тълкувания на акта. Заинтересованите страни също твърдят, че като цяло подходът на комисията е добър, но че е необходима повече яснота. Би следвал актът да влезе в сила към 1 януари 2018 но все още няма насоки. Затова нека се опитаме колкото се може по-бързо да изготвим такива. Процедурата е такава, каквато, както я описа от Маркарас. Ако сега дадем зелена светлина за този акт, няма да можем да упражняваме натиск върху комисията за повече яснота, т.е. за изготвянето на насоките. За това би ми се искало комисията не само в лицето на генералната си дирекция, но и в лицето на целия колегиум на комисарите да поеме ангажимент за изготвянето на насоки още преди 1 януари 2018. Засегнатите страни излизат с две ясни изисквания. Първо, член 2 и член трети, част втора от приложение 2 и приложение 3 би следвало да въжат само за големи ресторантьорски вериги. Цветовите наръчници, които са в част А от приложение 2, би следвало да са само под формата на препоръки, да не са обвързващи. Мисля, че е логично човек да допусне това, но не е ясно дали действително е така или не. Затова би следвало цялата комисия да излезе с насоки. Мисля, че днес би следвало да подкрепим възражението, но на следващ етап трябва да постигнем приемливо за всички споразумения. Можем да го постигнем, ако има разяснения. От една страна, такива разяснения са необходими. Комисията трябва да ги изготви. Затова предлагаме процедурата да се отложи. Моля колегите да вземат предвид и следното. Днес НП заседава в Рим. Няма да могат всички колеги от НП да участват в гласуването. Затова това би трябвало да проявим колегиалност и да отложим гласуването, за да има повече равнопоставеност. Можем да гласуваме и на следващото си заседание. Моля, когато излагате аргументите си, да резюмирате. Не дайте да повтаряте аргументи, които вече са повторени от доста колеги. Госпожо Гърлинг. Много насериозно ще взема това, което казахте. Ще съм съвсем кратка. Няма да подкрепим ние това възражение. Вече говорих за консенсуса в научните среди. Има консенсус и за акриламида. Акриламидът е рисков за човешкото здраве. Според мен предложеният акт е справедлив и съразмерен. В нашата група бяхме загрижени във връзка с малките предприятия. Разгледахме този въпрос. Разгледахме въпроса за задължението на комисията да поеме ангажимент спрямо малките предприятия. Смятам, че в този акт тя го прави. Има немалко изключение за малките предприятия. Затова и няма да подкрепим възражението. Благодаря, господин Педичини. Grazie, Presidente. Благодаря. Ще запомня, започна като ви припомня, че това, което ни излага на акриламид, са продукти, които най-често се ползват в детството, а това е най-крехката възраст при такова излагане. Затова сме изненадани а, е, пред този опит да се забави приемането а, е, на този акт. 2005 година ООН казва, че нивото на излагане на акриламид застрашава човешкото здраве. 2015 година ЕФСА каза, че при наличието на акриламид може да доведе до повишаване рисковете от рак на всички възрасти. Е, искам да го припомня на НП. Ние тук не ограничаваме нищо задължително, само казваме, че трябва да се прилага обучение. Имаме ограничени лимити, дребни измерения и по никакъв начин няма да попречи на традиционното готвене. Не знам какво ви тревожи. Предложението на комисията трябва да бъде предложено незабавно. Това е началото на един път за по-добро опазване на човешкото здраве. Благодаря. Благодаря, госпожа Конечна. Пани председкиня, доволте ми така велми кратце уж виступит за наши фрак. И аз ви благодаря от името на моята група. Ще гласуваме против предложението. Моля, не отлагайте гласуването. И слушах господин Лизе, за да подготвим всички документи, Не може да оставяме нещата във въздуха. Това може да бъде използвано срещу нас. Експертите са съгласни. Има становище на ЕФСА още преди две години. Акриламидът е канцерогенен. канцерогенен. Всички експерти от държавите членки също са съгласни. Не виждам причина да се отлага влизането в сила. Комисията може да подаде указания, но ако отлагаме за месец или за колкото и да било, нещата ще си останат някъде в някоя чекмедже и няма да има сигурност. Групата на ГУЕ винаги е смятала, че всички искаме да защитим потребителите. Това е записано обикновено в програмите ни. Трябва да бъде прият тази текст, не трябва да се колебаем. Благодаря. Госпожа Каденбах. Äh, Благодаря. Мисля, че всички можем да се съгласим с това, че акриламидът е опасен за здравето и че трябва да подкрепим наистина новото предложение за законодателен акт. Някои колеги действат от тактически съображения. Става дума за една колега, която предстои да се кандидатира за поста генерален секретар на Австрийската народна партия. Тя се опитва от чисто тактически съображения да разпали конфликт, без всъщност да има никакъв повод за конфликт. Има бяха направени изисквания за препоръки, за насоки, да има изключения за малките и средни предприятия, но всичко това вече е на лице. За това трябва да отхвърлим както възражението на госпожа Кестингер, така и предложението за отлагане. Мистер... Сега за комисията, заповядайте. Thank you, Благодаря, госпожо председател. Както бе казано, ЕФСА направи оценка на риска през 2015 година и той изчерпателна оценка на риска. Нивото на излагане на акриламид сред различните възрастови групи е притеснително, имайки предвид канцерогенния ефект. Всъщност, през 2002 година акриламидът бе открит в храните и от тогава насетне много бе направено от комисията. А, също така има и препоръка на Европейската комисия от 2013 година 647 е, за нивото на акриламида в храните. Операторите в хранително-вкусовата промишленост – вече разработват механизми за намаляване нивото на акриламида. Ясно е, че мерките за смягчаване, които до сега бяха доброволни, се прилагат по различен начин от операторите. Тези доброволни мерки, следователно, не предоставят достатъчно ниво на защита на здравето. ЕФСА в своето становище от 2015 година казва, че нивото на акриламид не намалява последните години постъпателно. За опазване на времето, извинете, на здравето, са необходими мерки за намаляване нивото на акриламида. Затова прилагането трябва да бъде задължително, а не доброволно. Като ги правим обаче задължителни тези мерки, трябва да обърнем внимание на това, че мерките трябва да отговарят на самия оператор, който трябва да ги прилага, зависимост от това колко е голям и каква е, е културата. Специфичността на малките и микропредприятия, ресторанти, заведения за пържене на картофи трябва да бъдат взети предвид. Малките и микропредприятия са изключени от каквито и да е изисквания за анализ както и от това да си водят е, някаква отчетност. Тоест, при тях няма никаква административна тежест е, за малкия бизнес. Проекторегламентът последната година и половина бе подложен на консултация с много професионалисти и други организации, представители на продажби на дребно, ресторантьорство, кетеринг и така нататък. Проекторегламентът също така бе публикуван на портала По-добро нормотворчество на Европейската комисия. Получихме много бележки, много коментари, те бяха разгледани надлежно и бяха внесени промени в проекторегламента преди гласуването в постоящия постоянния комитет на 19 юли, за да се отговори на тези изисквания. Както посочи господин Лизе, има някои въпроси, които още не са разрешени. Проекто регламентът, ако бъде прият от Европейската комисия и влезе в сила 20 дни след публикуването си, ще се прилага 4 месеца след влизането в сила. Така че истинското прилагане се очаква през пролета на едната година. 1 януари 2018 година. Що се отнася до конкретните ви безпокойства? Европейската комисия преди влизането в сила на регламента, се ангажира да даде ясни указания, яснота, свързана с това, кои дружества трябва да прилагат кои мерки. И това трябва да отговаря също на правните разпоредби, записани в член 2, както и инструкциите от 19 юли на постоянния комитет, които се споменават и в доклада на същия. Мога ясно да кажа, че ще дадем ясни указания за това какви мерки трябва да се прилагат от кой бизнес. Преди влизането в сила още. Що се отнася до използването? A goal in itself на цветови наръчници. Това е практическо указание за определяне на минимално ниво на акриламид, което е под праговото ниво. We will have to clarify that, for instance, one of the това бе казано в хотелския сектор, например, сутрин при закуска. Ако си препече хляба в тостера един клиент и го остави прекалено дълго в този тостер и той стане черен или кафяв, собственикът на хотела не отговаря, не може да носи отговорност за действията на клиента си. Затова тези цветови указания или указатели показват а, до каква степен трябва да се извършва изпичането, изпържването и не водят до носене на вина от страна на собственика на ресторанта или хотела. След това, що се отнася до големите вериги, които произвеждат храни, нещата също са ясни там и ще бъде още по-ясно, че анализ може да се направи на централно ниво. Те имат стандартизирани процедури за подготовка е, и приготвяне на храната, така че не е необходимо анализът и вземането на проби да се прави в отделните ресторанти или заведения за хранене из Европа. Трябва това да се прави също пропорционално. Следователно, проекто Регламентът, според Европейската комисия, предоставя високо ниво на защита на човешкото здраве, като в същото време напълно спазва принципите на субсидиарност и пропорционалност. Нека сега говоря по темата евентуално отлагане на гласуването и указания, които да бъдат публикувани по-рано. Okay. Не съм го споменала. Добре. Thank you very much. Благодаря ви. Сега. Сега ще говорим дали ще гласуваме днес или не. Не, всъщност по-късно ще говорим за това. Сега ще говорим за възражението. За е, ендокрините разрушители. Давам думата на възразителите. Вижте, в наш интерес е да ограничим времето за изказвания. Знаете темата много добре, всички я знаем. Заповядайте. Госпожо Гуталант. You, Благодаря. Ще се опитам да говоря наистина по-кратко. Аз съм против акта на комисията, свързан с регламента за защита на растенията Става дума за определяне на качества, свързани с разрушаване на ендокринната система. Предложението на Европейската комисия не е лошо, но не е и достатъчно добро. Най-вече е, чисто правно не е издържано. Службата, правната служба на Европейския парламент смята, че Европейската комисия е надвишила мандата си с въвеждането на нова дерогация за така наречените нецелеви организми и промяната в второ приложение. Настоящия регламент за продукти за растителна защита казва, че ще се одобри такова нещо, само ако няма разрушителни за ендокрината система в организми, които не са целеви. Излагането на тези нецелеви организми на това активно вещество в реалистични условия трябва да бъде пренебрежимо. Това е така нареченият е, критерий за граничната стойност. Предложението на Европейската комисия обаче влага дерогация тук, която създава пробойна и променя един основен елемент на този регламент. Това е едно голямо нарушение на правомощията и комисията няма право на такова нещо и трябва да реагираме. Научния критерий за ендокрините разрушители е изключително важен. Европейската комисия се притеснява, че ще има забавене, ако не се одобри този критерий и затова парламентът трябва да приеме тяхното предложение, казват те. Проблемът тук, както си спомняте сигурно, е, че Европейската комисия трябваше да излезе с този критерий още през декември 2013 година. Нека да не забравяме, че комисията бе осъдена в съда на европейските общности за това, че не изпълнява задълженията си. И не Европейският парламент е този, който забавя и процеса. Напротив, ние постоянно призовавахме комисията да действа и сега Европейската комисия излиза с критерии, които не отговарят на мандата, който е даден на Европейската комисия. Става дума за здравето на нашите граждани, за околната среда, за правото да бъдеш защитен срещу всички вредни вещества наоколо. Това е изключително важно. Европейците заслужават повече, заслужават повече от това процедурно изнудване. Ние не можем да се оставим да бъдем изнудвани и да бъдем заложници. Не може слаби научни критерии да бъдат прияти само защото комисията се бави години наред. Призоваваме Европейската комисия да излезе с ново предложение без тази дерогация. Това не изисква преработка на всичко. Напротив, иска корекция и да се премахне този неправомерен елемент. Благодаря, господин Екхаут. Благодаря и аз ще бъда кратък, защото наистина човек може да се увлече и да разкаже тази 7 годишна сага около ендокринните разрушители. един въпрос за всички ни. Превишава ли правомощията си Европейската комисия? Да или не? Това вече е въпрос свързан с върховенството на закона. Няма нищо общо с съдържанието. Имаме различни политически визии, всички знаем, но тук не става дума за това. Става дума за това комисията превишава ли правомощията си. Затова поискахме и правно становище по този въпрос, защото това ни помага да разберем как да отговорим на този въпрос. Правното становище съвсем ясно заявява, че Европейската комисия превишава своите правомощия. Точка. Сега някой ще каже, нека да подходим прагматично. Не, Става дума за върховенството на закона, особено у нези държави, които държат на ред, законност, Нека да подходят прагматично. Когато има превишаване на тези правомощия, не може да я подкрепят. Къде обаче са превишили правомощията си те? Ами точно по този критерий за граничната стойност. Граничната стойност всъщност бе точно обсъждана в 2012 година как този критерий за гранична стойност ще бъде дефиниран. Тоест има определение за ендокрините разрушители, след това възниква въпроса кога трябва да бъдат прилагани. И за това има такъв критерий за гранична стойност цяло приложение бе разработено по този въпрос, където са заложени тези гранични стойности. И там съвсем ясно се казва, че трябва да бъде одобрено, ако не се смята, че има разрушаване на ендокринната система на нецелеви организми. Тази разпоредба сега се променя от Европейската комисия, прави дерогация към този текст. Ако искаш дерогация по основен елемент от регламент, това трябва да се направи с процедура за съвместно вземане на решение. Така че много бързо, след като толкова се бавят, 7 години и половина, трябва бързо да действат. Ние не говорим за критерия тук. Тази част от предложението трябва да ни бъде изпратена наново. Ако искате дерогация и ако искате да промените регламента, елате с предложение за съвместно вземане на решения. Така се работи. Ако погледнем правното становище, в него съвсем ясно се казва, че този критерий за гранична стойност в анекса е основен елемент от самия регламент. А, понякога комисията казва, но това само едно приложение, само него променяме. чакайте малко, може ли Европейската комисия да решава кое е част от регламента, пък и не е важна чест при това. На второ място приложенията много често са ключов елемент да ви дам един пример. Например, в приложението на директивата за ВИ има национални цели за ВИ за всяка държава членка. Трудно е да се каже, е, това не е много важна част от регламента. Така че този аргумент е безмислен отново към Европейската комисия. Ако искате да промените нещата, можете да го направите. Ще се караме по съдържанието. Чудесно. Но то ще стане в процедура за съвместно вземане на решение, а не с а, вашите а, акт за прилагане. Обръщам се към всички колеги да оставят на страна политическите си идеи по въпроса и да се вгледат в правното основание и комисията тук превишава своите права имаме. Правно становище, което го казва. Какво повече ни е нужно? Съжалявам, че го казвам. Седем години и половина вървите в определена посока и продължавате да вървите нататък. Ако им дадем това право, ще знаем, че има други части, които отново ще започнат да се обсъждат и тогава те пак ще превишат правата си. Така че като парламент трябва да кажем, че тук теглим правната черта. I draw a timeline here. Аз бих теглила времева черта. Колеги, моля ви да се ограничавате. Госпожа Делае. Благодаря, госпожо председател. Предложението, с което разполагаме, не е съвършено, но то има смисъл. То позволява на Европейския съюз да направи напредък във връзка с едно от най- строгите законодателства в целия свят. Ние се придържаме към международните правила. Какво повече да искаме? Нека обаче да проявим прагматизъм. Необходимо е да приложим съответните определения в нашето законодателство. От известно време работим вече по този въпрос. От дълго време искаме да има определение и то трябва да се появи. Ако отхвърлим това предложение, ще започнем нов преговорен период, който ще продължи 10 години. Знаете, че всички казваме, че е важно да се защитят гражданите. Ето защо нека да не преминаваме към нов 10 годишен период на разговори. Трябва да се постигне напредък, трябва да защитим здравето на хората, трябва да окоръжим иновациите и за да се случи всичко това имаме нужда от ясни правила. Индустрията трябва да знае как точно да се развиват безопасни продукти в бъдеще. Госпожа Гърлинг. Благодаря. Моята реч е много дълга. Ще се опитам да се самоогранича чрез дисциплина. Аз не подкрепям тази резолюция. Смятаме, че предложението на комисията е приемливо. Както казаха и други, то не е съвършено. Както каза Бас, обаче дълги години се работи по този въпрос. Сега трябва да разгледаме това, което се предлага и да не търсим основания за забавяне. Много е важно да имаме регулация и да се предвиди възможност да се дават разрешителни за вещества тогава, когато те имат разрушително въздействие само върху целеви организми. Всъщност, някои хора създават впечатлението, че не се прави оценка на риска. Не, всички аспекти се подлагат на оценка на риска и се дава разрешително само когато се задоволят всички критерии за безопасност. И накрая искам да кажа, че трябва да се използват обективни критерии. Временните критерии биха се запазили безкрайно, ако това възражение се приеме. Е, и е, съответно ще има категоризация само ако има е, изключително положителни качества или изключително отрицателни свойства. Както каза Бас, естествено законодателството има примат. Правната служба е дала своето становище, то обаче е само становище, то не е закон. Благодаря, госпожо Гърлинг госпожа Рис, Фредерик Рис. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да съм кратка. Говорихме за генетично модифицирана соя, говорихме за глифозата, говорихме за много въпроси, които притесняват гражданите. По отношение на веществата, нарушаващи функцията на ендокринната система. Има много такива. СЗО създаде един списък с 800 химикала, за които се подозира, че имат отрицателно въздействие върху ендокринната ни система. И ето защо е необходимо да има фиксиране на някаква юридическа рамка. Сметнахме, че има такава рамка по отношение на пестицидите. На 4 юли успяхме в крайна сметка да постигнем нещо след много забавения. Говорим сега за общо определение. Е, имаше много забавения и се надявахме, че в крайна сметка ще има правно определение, но това не се случи. Ние смятаме, че комисията ясно е надхвърлила своите правомощия. Няма сега да повтарям това, което казаха двамата докладчици, в частност БАС. Истината е, че Техническите аспекти на този документ са такива, че се вижда, че няма достатъчно амбиции, че има различни подходи от страна на комисията и парламента. Споменаха се различни дерогации относно пестициди, които имат пряко въздействие върху ендокринната система на насекомите. Значи създаваме възможност да се използват такива ендокринни разрушители е, в е, Европа. Между другото, такива ендокринни дизруптори или разрушители съществуват е, в много различни продукти, в пластмасовите турбички, в играчките. Европа има нужда от цялостна стратегия. Аз ще гласувам за това възражение. Благодаря, госпожа Хазенкамп. Die kunnen al in hele kleine hoeveelheden gevaren opleveren voor de volksgezondheid. Благодаря. Дори и в малки количества тези вещества, нарушаващи функцията на ендокринната система, могат да са много опасни. Те могат да създадат проблеми е, по отношение на възпроизводството, могат да предизвикат рак и какво ли още не. Ето защо е много важно да има защита, която да се основава на конкретни критерии. Комисията има предложение, но то не е достатъчно добро, затова ние подкрепяме възражението. Имам много аргументи, които мога да изтъкна. Ще се огранича само до два. Има в момента тежест на доказване, която е такава, че е почти невъзможно да се одобрят на практика е, продукти за пускане на пазара, тъй като те са много опасни. Продукти като амбалажите, например, като опаковките, като играчките, изкуствената трева, на която децата ни играят футбол. Всичко това са примери. Е, има излагане на бифенол А, например, поради тези продукти. Би трябвало да положим всички усилия, ако има подозрение за някакво е, вещество, което нарушава ендокринната система, то да бъде незабавно забранено. И предложението не е достатъчно добро. Господин Педичини. Благодаря. Европейската комисия е изложена на натиск от е, химическата индустрия. Беше казано, че трябва да се проведе обективна оценка на критериите, свързани с евентуалното нарушаване на функционирането на ендокринната система. Беше казано, че трябва да се вземе предвид само научната страна на въпроса, а не економическите интереси. Вече има научна оценка, която доказва, че подозрението не е достатъчно. Не може да се е, предприемат е, действия тогава, когато има само е, подозрение. Нарушава се принципа на предпазливост и това представлява риск. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, вече не веднъж сме обсъждали тази тема. А що се отнася до предложението на комисията, нито НПО, нито отрасълът са удовлетворени от него. Става дума за компромис, който в крайна сметка приеха и държавите членки. Но по една извънредна процедура. Дали тя е издържана от правно гледна точка или не, сега не е предмет на разговора. Процесът продължава вече от много години, свързане с много разходи. Селените изискват от комисията колкото се може по-бързо да излезе с ново предложение, но това само ще удължи процедурата с още 4 до 5 години. Няма да се стигне до резултат през този мандат. Не може така да се води политика, според мен. Най-доброто предложение е онова, по което ще гласуваме днес. То дава правна сигурност на отрасъла и предоставя предоставя максимална закрила на потребителите. От него не проистичат допълнителни рискове. Колегата Бас може да се запознае с становището на германското правителство. В Германия ХДС и зелените така или иначе добре си взаимодействат. Ако днес се постигне споразумение за коалиция от ХДС, зелени и либерали, може и в бъдеще да има шанси за по-прагматична политика. Госпожа Гростет. Благодаря. Знаете, че основният ни приоритет е да защитим здравето на гражданите. В продължение на години настоявахме за мерки във връзка с тези ендокринни разрушители. Сега има позиция, тя не е съвършена. Аз бих предпочела да има изключение относно тези вещества и въздействието им върху насекомите. Това изключение би трябвало да се предвиди в предложението за инсектицидите. Отново казвам, това, което имаме сега на масата, не е съвършено, но дълго време чакахме за него. Е, казвате, трябва да се отиде по-далеч. Естествено, всички искаме да отидем по-далеч, защото става дума за такива опасни вещества. Трябва обаче тази първа крачка да се направи. И ето защо би трябвало да подкрепим предложението на комисията. Благодаря за това, че бяхте кратка. Господин Берент от комисията. Благодаря. Ще се опитам да съм кратък. Много може да се каже за аргументите в това възражение. Ще говоря основно за клаузата за дерогация, която е в сърцевината на въпроса. Преди това обаче, нека да ви напомня, че наистина от много дълго време тече този процес. Той е много сложен. От не дълго време на комисията да представи тези проекто критерии на комисията, на парламента и на съвета. И естествено има много различни позиции. Онова, което предлагаме е възможно най-добрия компромис, до който можехме да стигнем. По отношение на клаузата, която е в сърцевината на възражението. Искам да кажа, че за разлика от правните служби на парламента, нашите правни служби в комисията казват, че ние не нарушаваме своите правомощия и това се вижда и в точка 382. Това не е нещо, което може да се използва като аргумент. Имам предвид аргументите връзка с критерия за гранична стойност. В страни от юридическите аргументи искам да напомня, че като цяло регламента има за цел да насърчи създаването и пускането на пазара на вещества, които са по-благоприятни, отколкото други. И, и инсектицидите, които се включват в съответната клауза, се считат за по-благоприятни. Те са съществена част от системата IPM и има конкретни изисквания за предоставане на данни във връзка с тези продукти. Затова, ако просто ги забраним, ние ще действаме в разрез с целите на регламента. В заключение искам да подчертая, че тази конкретна клауза беше изключително важна, за да може да се стигне до квалифицирано мнозинство членство в постоянния комитет. За това господин Айкхаут каза, че става дума за някаква заплаха. Не, това не е заплаха, това е факт. Без тази клауза нямаше да има мнозинство в комитета, нямаше да стигнем до споразумение без тази клауза. Няколко депутата вече изтъкнаха, че щяхме да продължим да работим с междинните критерии в продължение на дълго време. Ако има обща позиция по един въпрос, то тя е следната. Междинните критерии не отговарят на целите. Те са предвидени за други цели, а не за управлението на ендокрините разрушители. За това много хора вече казаха, че предложението не е съвършено, да, но това е значителна крачка напред, защото сега нямаме вече междинни критерии, освен това предлагаме клауза за преразглеждане имаме опит, е, който можем да използваме. Тези критерии ще могат да бъдат доразвити и променени в бъдеще. Благодаря. Благодаря. Така приключваме дебата относно тези вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система или свойства, нарушаващи функцията на ендокринната система. Преминаваме към гласуването. Преди да преминем към самото гласуване, искам да кажа, че има две искания за отлагане. Налага се тези искания да ги подложа на гласуване. Първото искане е свързано с отлагането на гласуването за Мида. Разбрах, че има възражение относно отлагането на гласуването, затова трябва да гласуваме по искането. Кой е за това да се приеме предложението да се отложи гласуването по акриламида за 12 октомври? Нека да гласуваме електронно, по-лесно ще е. Does everyone uh, have its card? Всички ли гласуваха? Всички ли си взели картите? Гласуването приключи. Предложението се отхвърля. Значи днес ще гласуваме. Второто предложение за отлагане е свързано с предложението за международното управление на океаните. Има ли някой, който възразява относно отлагането? Искането е внесено от самия докладчик. Няма. Значи това предложение се приема. Гласуването за международното управление на океаните ще бъде отложено за срещата ни през ноември. Започваме с гласуването. Първата точка, която ще гласуваме е Uh Възражението съгласно член 106 от правилника за дъността генетично модифицирана соя FG72 и така нататък. Гласуваме по електронен път начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Възражение относно генетично модифицираната соя DAS 44406 и така нататък. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега предстои гласуване относно възражението съгласно член 106 акриламид и неговото присъствие в храните. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Възражение съгласно член 106 свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Предстои гласуване относно адаптирането към членове 290, 291, от договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове в областта на правосъдието, виждащи използването на процедурата по регулиране с контрол. Първо по измененията. От 1 до 3 и 12 до 123. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 125 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 126 за, против, въздържали се, приема се. 129 отпада, следващото също. И сега на последната страница имаме изменение 159. Кой е за? 159. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сто и 127. 131 до 158, 160 до 184. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. И сега окончателното гласуване по електронен път. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега ще гласуваме по писмото, което ще изпрати от името на нашата комисия, в което ще бъдат включени измененията, които сме приели. Кой е за писмото? Против. Въздържали се. Приема се. Има и още едно гласуване. Нека да си намеря документите. We vote on implementation of EU macro-regional strategy. Изпълнение на макрорегионалните стратегии на Европейския съюз. Компромисно едно за, против, въздържали се, приема се. Компромисно две за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, електронна проверка. Изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11 за, против, въздържани се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържани се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 21 за, против, въздържали се, приема се.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 48 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 7 за, против, въздържали се, приема се.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 Край на гласуването. Приема се. С това приключваме с гласуванията. Благодаря. while uh, you will uh, stay with us or leave. Независимо от това дали оставате в залата или си тръгвате, моля да намалите децибела. Colleagues and the other participants. Колеги, както и всички останали, участващи в заседанието, моля за тишина. Връщам се на съобщенията на председателя по ред теми. Установена е грешка в регламента за пускането на пазара и употребата на биоциди. Грешката се отнася до наименованието на активното вещество, включено в приложение 1, категория 6, трети ред на съответната таблица, както и номерата от общия регистр на химикалите и от ензимната класификация. Парламентът бе помолен от компетентните служби на съвета да даде своето съгласие за предложеното коригиране на тази грешка. Вследствие от това е изготвен коригендум към приятия текст. Съгласно правилника от дейността ни има такава възможност. Коригендумът бе разпратен на всички членове на комисията ни в сряда. Ако не бъдат повдигнати възражения до края на днешното ни заседание, коригендумът ще се счита за прият и ще бъде предоставен на парламента, за да бъде обявен на първата пленарна сесия през месец октомври. Състав на преговарящия за Лулусиев екип. След решението на взето в пленарната зала, досието за Лулусиев да бъде върнато на комисията ЕНВИ за междуинституционални преговори и в съответствие с член 69F от правилника за дейността, Преговарящият екип ще бъде председателстван от председателката на комисия Енви и ще се състои от докладчика и докладчиците в сянка. Трето, схемата за търговия с емисии за авиацията. След решението, взето в пленарната зала за връщане на досието на комисия Енви за междуинституционални преговори, Преговарящият екип ще бъде председателстван от председателката на комисия ЕНВИ, ще се състои от докладчика и докладчиците в сянка. Заседанията на ЕНВИ през октомври и ноември след решението на генералния секретар за започване на изпитателен период, през който заседанията във вторник и сряда, заседанията на комисиите, ще започват в 14.30. Следобедните заседания на комисията ЕНВИ в сряда 11 октомври, вторник 21 ноември и вторник 28 ноември ще започват в 14.30 вместо в 15.30. заседанието ни на 12 октомври. Става дума за следобедното ни заседание на 12 октомври. Този слот ще бъде освободен. Сутрешното ни заседание на 12 октомври ще се състои по план. Семинар на тема Първите резултати по програмата LIFE 2014-2020 ще се състои на 10 октомври от 10 до 12.30. Целта на семинара е да се информират членовете на нашата комисия за изпълнението на програмата LIFE и за първите резултати по интегрираните проекти по нея. Всички сте поканени за участие. Добре. Трябва да ви докладвам и за текущите междуинституционални преговори. Пакетът за кръговата економика състоя се третият неофициален кръг от тристранните разговори по пакета за отпадъците. Институциите размениха мнения и водиха преговори по няколко въпроса. Бе взето решение да се прехвърли на техническо ниво работата по директивата за опаковките и отпадъците от опаковки и по директивата за депата за отпадъци. Бяха постигнати някои компромиси, други въпроси трябва да бъдат обсъдени отново на политическо и техническо ниво. Бяха постигнати компромиси по операциите за обезвреждане, с изключение на целта за намаляване на обезвреждането, което ще бъде обсъдено по-нататък. Бе постигнат компромис и по иерархията на методите за третиране на отпадъците и по приложение 4А, както и по разреждането и смесването на опасни отпадъци. Решенията за разширената отговорност на потребителя, страничните продукти и края на отпадък бяха отложени. преговорите по директивата за увеличаване на разходно-ефективните намалявания на емисиите и нисковъглеродните инвестиции. Състоя се четвъртият неофициален кръг от тристранните разговори по преразглеждането на СЕТЕ, схемата за търговия с емисии, четвърта фаза. Той се състоя на 13 септември. Още веднъж обсъдихме ключовите променливи по това досие в светлината на актуализирания мандат на Корепер от 8 септември. Тези разговори се състояха в парламента на Страсбург. Бе постигнат значителен напредък по разпоредбите за резерва за пазарна стабилност. Председателството реши да представи отново на държавите членки предложението на Европейския парламент да се изтегли с една година напред датата на механизма на съвета за ограничаване на срока на действие на квотите по резерва за пазарна стабилност. Бяха проведени подробни разисквания по фонда за иновации. Може да се каже, че Позициите на отделните институции по този въпрос сега са по-близки. Освен това бе постигнато привременно споразумение по ред елементи, най-вече следните. Доброволната отмяна в случай на закриване на капацитет за производство на електроенергия поради мерки на национално равнище, промени в обема на производството, удължаване на списъка на изтичането на въглеродни емисии и незадължителните трансфери към Фонда за модернизиране. Следващата среща ще бъде на 12 октомври. СЕТЕ за авиационния сектор. Първият кръг от неофициалните тристранни разговори вече се състоя. В началото бе изложена обосновката на позициите на парламента и съвета. Председателството изтъкна необходимостта от правна сигурност за участниците на пазара. Според комисията, всякакви по-нататъчни промени в момента ще са прибързани. Комисията е готова да проучи възможностите за напредък и за доближаване на двете позиции. Следващият кръг от разговорите е предвиден за 18 октомври. Това бе накратко за състоялите се напоследък тристранни разговори. Сега преминаваме към следващата точка от дневния си ред. Ага. The recast for internal market преразглеждане, преработен текст за вътрешния пазар на електроенергия. Докладчик е Иво Белет. Става дума за проекто становище. Думата има докладчикът. Благодаря, госпожо председател. Става дума за регламента, а не за директивата, за която отговаря друг колега. Този текст е част от пакета за чиста енергия. Водещата комисия, е комисията ИТРЕ, но структурата и организацията на пазара на електроенергия има силна връзка и с борбата срещу климатичните промени, т.е. решаваща ролята и на нашата комисия. За какво става дума? Става дума за използването на възобновяеми енергийни източници за капацитета за възможно най-ефикасно обезвъглеродяване на производството на електроенергия. За целта трябва да се отдаде приоритет на енергията от ВЕИ, както и да се увеличи максимално рентабилността на това производство. Ще се върна на капацитета по-нататък. Предлагам два-три елемента. Първо, приоритетното диспетчерско управление. Технологиите в областта на ВЕИС все по-силно се развиват, но не може да се работи в тази област без субсидии, без финансиране от държавния бюджет. Като се имат предвид нарушенията на пазара, е трудно да се предвиди кога точно ще се сложи край на системата за приоритетен достъп до мрежата. Затова в изменение 20 предлагаме да се направи внимателна оценка преди да се премахне системата на приоритетно диспетчерско управление за енергията от ВИ. Вторият елемент е един от основните в преработения текст на регламента. Става дума за адекватността на ресурсите и механизмите за осигуряване на капацитет. Всички сме за предложението на комисията да се въведе координирана методология на европейско равнище. Това би била една положителна промяна. Обедени сме обаче, че трябва да се постигне по-добър баланс между от една страна тази европейска методология и от друга страна конкретните национални и регионални особености. За това предлагаме оценката на европейско равнище и в бъдеще да бъде допълвана от оценки, които да вземат предвид и националните и регионални особености. Към това се добавя механизмът за осигуряване на капацитет. Не можем да приемем, че пазарът ще гарантира сигурността на доставките. Не може да се изключат механизмите за осигуряване на капацитет като възможност. Трябва да вземем предвид, разбира се, и разходите за потребителите основанията за въвеждането на подобни механизми трябва да са обект на надлежен контрол. Трябва внимателно да се разгледат и разходите за потребителите, които ще проистичат от тях. Друг свързан елемент е необходимостта от установяването на механизми за осигуряване на капацитет възоснова на прозрачни критерии, които да гарантират и достатъчна гъвкавост и да не са в разрез с целите на Европейския съюз в областта на климата и енергетиката. Нека се спрои върху конкретния и доста чувствителен критерий от 150 грама на киловатт час. Става дума за стандартите за емисии. Трябва да разгледаме начина по който се определя този критерий, тъй като газовите турбини с отворен цикъл не отговарят непременно на този критерий за 150 грама. Необходима е, вероятно, известна гъвкавост по отношение на определенето на този критерий. И последната тема, върху която ще се спра, не е пряко свързана с нашите компетенции. Тя по-скоро спада към компетенциите на комисията ИТРЕ. Става дума за операторите на преносни системи. В няколко изменения се визират регионалните центрове за експлоатация. Ние сме категорично в подкрепа на по-ефикасното координирано управление на европейските електроенергийни системи. За целта е необходимо взаимодействие между регионалните центрове за експлоатация. Въпросът е обаче дали тази цел може да бъде постигната отгоре надолу. Ние сме за целта, но искаме тя да бъде постигната по линия на подхода отдолу нагоре. Трябва да се вземе предвид и европейското измерение на експлуатацията на преносни мрежи, но по принципа отдолу нагоре, а не отгоре надолу, чрез налагането на структурни промени на ниво регионални центрове за експлуатация. Това са трите основни, според нас, цели. Внесли сме редица изменения. С удоволствие ще разгледаме всички предложения на колегите. Вие ще кажете, госпожо председател, какъв е графикът за внасяне на измененията. Благодаря, господин Белет. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Господин Поч. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Белет, за вашия текст. Сложно е положението наистина, тъй като тази тема не бе разглеждана достатъчно. И сега имаме двама докладчици за много сходни теми. Радвам се, че е сходно и с моя доклад. Радвам се, променихте или предлагате промяна на разпоредбите за регионалните експлуатационни центрове, препоръката Важно е те да отговарят на отговорностите си. В този смисъл, промяната в членовете, свързани с тези регионални центрове, според мен трябва да бъде отразена и в пети член. Става дума за резервите за обществени поръчки. Те трябва да имат право, също така в домашен план. <laughs> Може ли да продължа? След това те трябва да могат във вътрешен план да извършват обществената поръчка, ако това е по-ефикасно за електрическата система. Регионалното измерение, доколко е задължително, резервите, тарифите за разпространение трябва да бъдат заложени от националните органи, тъй като те са онези, които могат да гарантират е, ефикасност и ефективност на разходите и отразяват географските условия в държавите, топологията, потреблението. Топологията имам предвид на мрежата. Трябва да се създаде паневропейски пазар на енергията с равни условия за закупуване. Into, into account, we probably, um... Свен това, трябва да видим цената, докъде да отразява търсенето и предлагането. Дали да променим това и ако го променим, винаги трябва това да бъде пробоно публико. Иначе ще бъде трудно да се гарантират инвестициите, особено ако искаме чистата енергия да излезе на преден план и екологичното генериране. приоритетните диспетчерски услуги трябва да подкрепят новаторските и новите видове енергия. Uh, uh, и това може да изкриви пазара в голяма степен. Така че приветствам вашето предложение. След това, когато говорим за дерогации, за балансиране на отговорността, това може да бъде и дискриминаторно за онези, които балансират тази отговорност. Така че трябва много внимателно да се мисли по този въпрос. Всички играчи трябва да отговарят на равни условия. Преференциално третиране трябва да взема предвид е, крайния резултат от една такава мярка. Трябва да подчертая, че това удоволствие, е, извинете, това изменение е много сходно на нашето предложение, така че няма много безпокойства по, по текста. Госпожа Вишневска. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Na wstępie chcę podziękować. Благодаря. Госпожо председател, почитаеми депутати, искам да благодаря на господин Белет за сътрудничеството. Що се отнася до проекта на комисията, свързано с пазара на енергия, мога да кажа, че съм съгласна с целта и съответните изменения, същото се отнася и за някои предложения за решения. Трябва да се подобри функционирането на пазара на енергия. Електрическата, електрическата система трябва да включва и ВИ. Макар, че там има нестабилност, но а, не трябва да има нарушения на системата, тъй като те са по-нестабилни. Трябва да се намалят и емисиите, както и разходите за производство. Също така трябва да се вземе предвид регионалното сътрудничество. За да имаме ефективност и ефикасност, обаче, държавите членки трябва да разполагат с инструменти, за да могат ефективно и ефикасно да създават а, миксове от енергия. Това е сред техните прерогативи. Има многообразие, що се отнася до източниците на енергия и смятам, че е нужен подход, който да бъде много внимателен и разумен, особено що се отнася до прехвърлянето на компетентности към европейското ниво. За мен това е много деликатен въпрос говоря за въвеждане на някои реквизити, свързани с задължението да нямаш повече от 550 грама CO2 на киловатт час. Говоря за пазара на енергиен капацитет. Както знаете, Европейската комисия въведе това изискване седмица преди публикуването на проекта. Решението бе взето на най-високо ниво, без да бъдат проведени оценки на въздействието. Как може да се прави такова нещо? Не искам да се спирам само на този въпрос, но причините за това решение най-вероятно не са свързани пряко с опазването на околната среда. Затова този факт трябва да бъде изяснен. След вземането на решението, Европейската комисия се обърна към гръцко предприятие, което обаче, според някои становище, не е отговор на факта, ограничаването на до 550 грама. Т.е. не е ясно дали въздействието върху околната среда е положително. След това има субекти, които казват, че стандартите за емисии, особено, що се отнася до пазара на енергиен капацитет или мощности, енергийни мощности, трябва да бъде в ръцете на държавите членки, защото модернизацията не е в достатъчно ниво. А притока на енергия от новите веи е голям. Не искаме също така това да оказва въздействие върху цената. Пазарът ще се свие, особено що се отнася до Полша. Това ще засегне и руския газ. И това създава проблеми системата за търговия с емисии. Тук се задават въпроси по нея. Тук има много високи социални цени. Например, оказва се въздействие върху транспорта заради цените, които са доста по-високи. И за това трябва да се замислим за енергийните цели, които си задаваме в моята страна, примерно, правителството също мисли по този въпрос. Не зная дали нашия докладчик е запознат всички тези оценки, становища, изследвания и за това бих му препоръчала да се запознае с тях. Докладчикът също така предлага да се наложи такава горна граница без никакъв преходен период, т.е. от момента в влизане, на влизане в сила на регламента той да е наложен. Информацията, която дадох току-що, пък и преди това на нашия докладчик, се надявам да помогне да проведем конструктивна дискусия в бъдеще, за да имаме енергийна политика, която да е в полза на държавите членки и надявам се да си сътрудничим добре. Благодаря, госпожа Ятемаки. Thanks. Alde Shadow, Mrs. Carolina Нашата докладчица в Сянка не е в залата и затова тя ме помоли да кажа следното. Ще изчета нейните бележки. Първо, приветстваме предложението на Европейската комисия. То е една отлична основа. Е, това е едно добро предложение, което ще даде възможност за по-нататъчно интегриране, е, по-нататъчно интегриране на пазара. Благодарим на докладчика за неговото становище. Съгласни сме с много от елементите и приветстваме неговата позиция за значимостта на взаимосвързаността за доброто функциониране на енергийния пазар. Също така сме съгласни с предложенията на нашия докладчик, свързани с механизмите за мощности, които трябва да почиват върху прозрачни критерии и не трябва да вървят против и срещу енергийните цели на Съюза и тези свързани с климата. Смятаме да направим някои изменения, които да засилят следните разпоредби. На първо място бихме искали да подчертаем ролята на взаимосвързаността или интерконекторите. А, такъв тип механизми по границите в момента не са достатъчни, за да има един вътрешен пазар, който да работи както трябва и да се реши проблема с енергийните острови, които съществуват в някои европейски региони. Също така искаме да кажем, че всяка една държава членка Трябва да има взаимосвързаност, която да отговаря на 10% от мощността и до 2010 година. Целта тук е да се стигне до по-амбициозна цел до 2030 година. Освен това смятаме, че е, съхранението на енергия може да изиграе изключително важна роля е, във всички системи, не само като по този начин смекчава неравното подаване на ток от ВИ, но и така се дава възможност на гражданите да играят по-активна роля и да станат активни потребители, което днес е много сложно. За това бихме искали съхранението на енергия да играе много по-важна роля в регламента. На трето място, що се отнася до приоритетното е, изпращане чрез диспетчерските пунктове – все още не е постигнат целта за ВЕИ в някои държави и смятам, че това може да изиграе много важна роля и трябва да бъде запазено. След това, не на последно място, смятаме, че механизмите за капацитет трябва да бъдат създадени на базата на една оценка на въздействието, която трябва да бъде оправдана и да включва критерии за гъвкавост, в процеса на подбор на онези, които генерират мощности и за това очакваме по-нататъчно добро сътрудничество. Благодаря. И аз ви благодаря, госпожа Килонен. Заповядайте. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ja kiitokset raportöörille hyvästä pohjatyöstä. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за отличната му работа. Тук говорим за управление на климатичните изменения, насърчаване на чиста енергия. Тук ще направя някои общи коментари. От наша гледна точка, становището на клиентите е много важно, защото предоставянето на електричество е услуга – и това е важно. Идеята е да се помогне е, на клиентите да действат интелигентно в бъдеще. Важно е да се вземе предвид факта, че сега в Европа доходите на гражданите отиват за плащане на сметките за електричество, т.е. имаме енергийна бедност. Има много граждани, които не могат да инвестират в уреди за управление на потреблението си. Т.е. може да има различни видове финансиране, което да даде възможност на гражданите да имат достъп до тези нови механизми, интелигентните мрежи и тяхното управление са изключително важни. Различни начини, по които това може да се направи. Различни мерки могат да се предприемат, за да може е, домакинствата да работят по-рентабилно. Има механизми за гъвкавост при търсенето. Това е една отлична идея. Трябва да подхождаме по сходен начин. Ще е добре да видим какъв е опитът преди пред, и е, чак след това да се строят някакви структури, които са доста тежки. Не искаме да градим такива структури без а, да има яснота около мерките. В северните държави имаме различни мерки, които са взели предви... сме взимали, които работят много добре. Северните държави могат да бъдат един пример за добра практика за бъдещо сътрудничество. Надявам се да бъдем достатъчно смели и да следваме този пример. Следващия оратор. You, Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря за доклада на колегата Белет. Имаме сходни становища по важни теми. В началото искам да подчертая, че когато правим това ново законодателство, ние го правим за следващото десетилетие. Ние сме подписали Парижкото споразумение и ясно сме заявили, че искаме да сме лидери в енергийната ефективност. Втората цел, която също е важна, е, че гражданите трябва да са в центъра на енергийния преход. Този пакет трябва да даде на гражданите енергия на цена, която те могат да си позволят, която също да е добра цена и за нашата индустрия. Има и някои изменения в доклада, например регионалното сътрудничество и регионалните експлуатационни центрове една друга цел. Инвестиции в новаторство и нови технологии. Обсъждахме това. Говорихме за горните граници на емисиите, 550 грама CO2 на киловатт час. Това е горната граница на настоящите технологии. И ако унеси, които произвеждат е, турбините, казват, че имат нужда за новаторство и научно-изследователска дейност, за да разработят нови газови турбини, които да бъдат по-гъвкави, то това е така. Ако говорим за капацитета за мощности, то тогава не бива да забравяме, че основната част при него е гъвкавостта. Не става дума само за резервни мощности, а говорим за гъвкави мощности. С достатъчно средства, мисля, че нашата индустрия може да се развие и тези газови турбини ще могат да отговорят на по-амбициозните и по-низки цели, които ще заложим, по-низки от настоящите. Така може да изпратим и правилния сигнал, за да може да има и системи за складиране на енергичеството. И, и, и това не е научна фантастика, но поне в момента не се ползва. Uh, this, uh, uh... За регионалното сътрудничество Нужна е ресурсна адекватност, подкрепяме този подход. Трябва да има споразумение на национално и регионално ниво. Разходите ще трябва да ги покрият гражданите. След това гражданите трябва да са в центъра на енергийния преход. Нужно е новите играчи на пазара да получат своето място. Това са гражданите. Те имат право да произвеждат и да потребяват това, което произвеждат. Агрегаторите, като че ли не съществуват на пазара, и най-вероятно те ще бъдат създадени през идните години. Сега, приоритетното диспетчерско управление смятаме, че ще бъдем лидери. Парижкото споразумение е заложило своите цели и ние трябва да ги постигнем. Не само на ниво пренос, но на ниво преразпределение трябва да се мисли по този въпрос. Становище, което подкрепяме е, че е нужна оценка на въздействието нужни са големи технологии, които обаче ням, е трудно да се появят без субсидии. Съществуващите проекти трябва да имат такова приоритетно използване заради финансовите задължения, а новите когато са готови да могат да се включат. Надяваме се също така да се радваме на добро сътрудничество при завършване на текста. Благодаря. Thank you. Um... Благодаря. Госпожа Гростет. Euh, Благодаря. В началото изказвам своята подкрепа за действията на Иво Белет пазара на електроенергия трябва да е много по-гъвкав, в него трябва да се интегрират възобновяемите източници, освен това е необходимо да има динамично управление на пазара и то трябва да се извършва от самите граждани. Така че докладчика е свършил отлична работа. Държавите членки трябва да създадат възможности за разгръщане на капацитет, за да може да се гарантира сигурността на доставките. Не мисля обаче, че всичко това трябва да се извършва възоснова на поручване за адекватността, което да се прави всяка година. Имаме нужда от малко по-дългосрочна визия. Иначе сме е, общо взето в правилната посока. По отношение на възобновяемите източници, всички общо взето сме съгласни. Мисля, че приоритетите за е, намиране на достатъчно източници на енергия не трябва да стават заложник на технологии, които още не сме разработили както трябва. Е, онези технологии, които сега прохождат, трябва да бъдат подкрепени. По отношение на създаването на регионални оперативни или експлуатационни центрове, идеята е добра, но и по този въпрос мисля, че е необходимо да гарантираме, че тези центрове няма да попречат на тези, които управляват доставките на електроенергия. Добре е да има такива центрове, но оперативни функции не трябва да се прехвърлят към експлоатационните центрове, защото по този начин ще се прекъсне връзката между онези, които носят отговорност и онези, които е, управляват на практика. Това са коментарите, които исках да направя. Иначе благодаря на докладчика. Благодаря господин Лизе. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на Иво Белет за проекто доклада му. Искам да благодаря и на Кристиан Скаринч, докладчик във водещата комисия, комисия ИТРЕ. Целта ни е енергийните доставки да са сигурни на достъпни цени и да не вредят на околната среда. За целта са необходими както иновации, така и конкуренция. Мнозина са унези, които разработват техники за справяне с колебанията при доставките на енергия от ВЕИ. Поддържам връзка с най-големия потребител на енергия в Германия. Става дума за производител на алуминий. Този производител е в състояние в рамките на няколко минути, ако има опасност от пренатоварване на мрежата, да сведе обема на производството си до минимум до нулата. Трябва да си заслужава за производителите и от гледна точка на бизнес сценариите им да предприемат подобни действия. Малко съм скептичен, що се отнася до пазарите на капацитет. Има други възможности за поддържане на функционирането на пазара. Ако се стигне до извънредни положения, може да се предвиди стратегически резерв. Трябва да предоставим колкото се може повече свобода на пазара, интервенциите да се сведат до минимум, само когато това е необходимо. Не разбрах нещо от това, което каза колегата от Полша. В германската версия на текста се твърди, че вътрешният пазар спада към компетенциите на държавите членки. Това е напълно погрешно. То е сред основните компетенции на Европейския съюз. Има области, където държавите членки могат да уреждат положението сами, но една от тези области в никакъв случай не е вътрешният енергиен пазар. Ако го оставим в ръцете на държавите членки, ще се повишат цените. Подкрепям предложението на комисията със стоеността от 550. Господин Каринш също не му се противопоставя в текста си. Трябва ясно да заявим обаче, че не става дума за стратегическите резерви, а за пазарите на капацитет. Подкрепям също така и предложението на Иво Белет – да преразгледаме въпроса за приоритетното диспетчерско управление. С течение на времето тази система трябва да бъде изведена от употреба. Енергията от ВЕИ трябва да се установи на пазара. Въпросът е обаче с кой вид ВЕИ да започнем, къде да изведем тази система от употреба и за кои ВЕИ да продължим да я използваме по-дълго. Благодаря, господин Балцо. A villamos energia belső piacának a szabályozása, a most tárgyalt Що се отнася до вътрешния пазар на електроенергия и по-точно неговото регулиране, мисля, че въпросът е много чувствителен. Деликатен е въпросът за регулирането на вътрешния пазар на електроенергия, тъй като трябва да се установи кои области спадат към компетенциите на Европейския съюз и кои към прерогативите на държавите членки. Показателно е според мен, че 8 национални парламента са излезли със становище по преработения текст. Тези парламенти са на мнение, че преработеният текст е в разрез с принципа на субсидиарност. В становището на унгарския парламент, например, е записано, че Европейският съюз предоставянето на Европейския съюз на компетенции за механизмите за осигуряване на капацитета в разрез с принципа на субсидиарност, както и че член 23 ограничава капацитета на държавите членки сами да определят структурата на енергийния си баланс. Някои области, по-точно някои правомощия, се вменяват на Европейския съюз. Едновременно с това отговорността, проистичаща от тези прерогативи, продължава да се вменява на държавите членки. Освен това, унгарският парламент смята, че към момента държавите членки разполагат с инструменти за защита на правата на потребителите – инструменти, по линия на които може да се намали енергийната бедност. Въпросът е доколко ценообразуването на ниво пазари ограничава държавите членки при използването на тези инструменти. Преди да дам думата отново на докладчика, нека да дам думата на комисията. Господин Ван Хастерн ако правилно произнасям името му. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми давате възможност да реагирам на този дебат. С голям интерес чухме изказванията на депутатите, техните позиции. Мисля, че те ще бъдат полезни за бъдещата ни работа. Нека да кажа няколко думи във връзка с това, което ние смятаме по измененията. Не трябва да забравяме, че комисията направи това предложение по две причини. На първо място да се гарантира, че пазарите са готови за възобновяемите източници за да може да се даде тласък на гъвкавостта, на търговията, е, за да може в крайна сметка всички, които могат да предоставят гъвкавост, да участват на пазарите, без да бъдат дискриминирани. Тази система трябва да съществува до 2300 година. Тя трябва да е адаптирана, да е рентабилна, да е готова за прехода. Така стигам до приоритетното диспетчерско управление. Преди 10 години нещата бяха черни и бели. Възобновяемите източници бяха току-що появили се, сега обаче те са навсякъде и навлизат все повече и повече до 2030 година, даже по-рано ще имаме голям капацитет. До 2300 година 60% от капацитета ще бъде възоснова на възновяеми източници. По настоящем системата очита този факт, само че системата понякога не е адекватна и би трябвало да се търси отговор на това какви са технологиите, които ще заменят наистина съществуващите технологии. Комисията се опитва да насърчи наистина включването на възобновяемите източници и се опитва да промени баланса тогава, когато той не е правилен. По отношение на пренаселването и по отношение на таксите. Комитията се опитва да даде възможност на операторите на преносни системи да действат като освен това залага и на наличността на интерконектори. Някой мога да кажа, че това е стъпка, която отива твърде далеч. Затова стигаме до въпроса какво трябва да направим, но и при какви условия. Затова въпросът е какви условия трябва да предвидим във връзка с с приходите от претоварване на, на мрежата. Комисията е малко сдържана по отношение на критерия за задължителни цели. Трябва да кажем, че интерконекторите са просто кабели, но наличността на тези кабели зависи от действията на операторите на преносни системи е, и от е, желанието на участниците на пазара. Когато говорим за трансгранично диспетчерско управление, нещата стоят по същия начин. Ето защо аз мисля, че трябва да дадем приоритет на а, разходите за за разходите за претоварване на, на мрежата, но освен това би трябвало да подобрим капацитета на мрежите, тъй като по-настоящем те не са особено оперативни. Вече споменах, че комисията иска да постави ударението върху възобновяемите източници. Освен това, пазарите трябва да са по-готови за а, нови механизми а, е, и ново финансиране. Всъщност, по-настоящем днес ние а, е, субсидираме свръхкапацитета. Много е важно да има оценка на системата в целия Европейски съюз. Когато се отчита капацитета, това трябва да се прави наистина само когато има необходимост за нещо подобно. Имаме нужда от един орган за тази цел. Естествено, системата трябва да отчита различните характеристики на държавите членки. Когато прочетох измененията, не ми стана ясно, дали наистина залагате на оценката като двигател за, за промени. По отношение на праговете, признавам, че това не е лесен въпрос. По отношение на коментара във връзка с оценката на тази мярка. В основната оценка на въздействието, да, няма такава оценка но имаме допълнителни проучвания и ако искате могат да ви ги предоставя. Проучванията говорят най-вече за рентабилността на тази мярка и на мерките, които стимулират определен тип капацитет. Например, 550 и кой плаща за този капацитет. Може би не е мястото на тези обяснения в този доклад. И накрая, предложението на комисията не идва просто така. То се основава на сътрудничеството на операторите на преносни системи, така че има подход отдолу нагоре. Комисията иска да има такъв подход отдолу нагоре, но тя не пречи на държавите членки и на операторите на преносни системи да определят как се сътрудничи и а, как функционират регионалните експлуатационни центрове. На следващо място, във връзка с техническите подробности, които трябва да прилагат операторите на преносни системи. Регионалните експлуатационни центрове представляват един институционален компонент и те имат за цел да прилагат правилата. Променихме думата решение и сега пишем препоръка. Защо това се случи? Днес вече имаме законодателство, особено във връзка с изчисляването на капацитета по границите. Това трябва да се вземе предвид. Много хора попитаха дали регионалните експлуатационни центрове са нещо ново. Те не са нещо ново, те отдавна съществуват и са част от вторичното законодателство. И това трябва да се вземе предвид, когато се е, обсъжда бъдещата законодателна рамка. Ще дам думата на колегата за някои други аспекти. Две неща на първо място ценообразуването. Нашето предложение предвижда ценообразуването да се основава на търсене и предлагане. Това не е въпрос с общ характер. Когато имаме общ характер, може да има и изключение – Цената трябва да се основава на търсенето и предлагането, за да се подкрепят пазарите и иновациите. На второ място тази европейска нова институция, която би трябвало да обедини по чапката си всички оператори на преносни системи. Ние не смятаме, че преносителите на газ трябва да, да участват. Мисля, че по този начин биха се създали трудности за системата и за новата институция. Операторите на преносни системи днес подкрепят 90% от използването на енергия от възобновяеми източници. Този нов орган се създава точно с целта да се засили сътрудничеството между операторите на преносни системи. Благодаря. Благодаря и сега дам думата на докладчика господин Белет. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда максимално кратък. Благодаря на всички докладчици в сянка и на всички колеги. Много мога да говоря. Ще се опитам да обединя своите отговори. Господин Поч, договорихме се да се срещнем идната седмица и да говорим за това как да интегрираме двата доклада. Вие говорите за този нов елемент, това непознато животно, регионалните експлуатационни центрове. Ние не искаме да подкопаем съществуващото законодателство. Ще се опитаме да намерим добро решение. Приоритет приоритетното диспетчерско управление. Павел, разбрах, че не си съвсем доволен. Трябва да обсъдим допълнително въпроса. Ти говориш за равновесие, така че ще намерим решение. Госпожа Вишневска не си е тръгнала. Мисля, че ще мога да ви убедя, че вече съм разговарял с много колеги, не само от моята собствена страна. Така че много добре знаем каква е позицията на някои държави и съответно колеги, най-вече от източна Европа. Петър Лизе каза, че не искаме да се намесваме в енергийния микс. Той каза, че той е национален прерогатив. В крайна сметка обаче говорим за вътрешен пазар, говорим за интерконекторите. Ние не се намесваме в енергийния микс, просто търсим възможност за ползи за всички. Енергийният микс е част от енергийната сигурност, те не могат да бъдат разделени. Знаем какви са вашите притеснения. Ще ги вземем предвид. Госпожа Ятен Маки също говори за интерконекторите, за приоритетното диспетчерско управление. По този въпрос говориха и колегите Лиза и Гростет. Много колеги казват, че тази мерка трябва да е с временен характер. Ние всъщност не възнамеряваме да се откажем от а, тях в идните няколко години. По отношение на иновациите, много често те идват от а, малки играчи и мисля, че приоритетно диспетчерско управление е добра идея и не би трябвало да се зачерква с лека ръка. Госпожа Килюнен говори за потребителите и за това, че те трябва да бъдат подпомогнати, когато действат. Съгласни сме в пълна степен. Потребителите трябва да се стремят към по-низки разходи. Господин Шкърлец говори за това, че механизмите на капацитета са свързани в голяма степен с гъвкавостта и че съществуващи газови турбини, например, могат да бъдат обновени чрез иновации. Аз съм съгласен. Това е едно от решенията във връзка с механизма за капацитет. Пропуснах господин Балцо, той май си тръгна. Той говори за субсидиарност. Всички сме за субсидиарността. Не искаме да нападаме държавите членки и да навлизаме в правомощията им по отношение на енергийния микс. Не, ние се опитваме да намерим точното равновесие между възобновяемите източници и енергийната сигурност. Това е и целта на тази преработка. Да се види въздействието върху сметките на потребителите, върху енергийната сигурност – това са основните въпроси и за господин Балцо, и за всички нас. Това са основните бележки, които имах. Естествено, ще продължим разговорите в идните дни и седмици. Винаги сме готови да разговаряме с всички. Благодаря. Благодаря за дебата. Естествено, той ще продължи. Краен срок за внасяне на изменения, колеги, 10 октомври 11 часа. Ще гласуваме в нашата комисия на 21 ноември. Последната точка от дневния ред. Тя е свързана с пчелите. Перспективи и предизвикателства пред пчеларския сектор в Европейския съюз становището е на госпожа Дорнано. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, изготвеното от мен становище е особено важно. В момент, в който Надзорът върху пчеларския сектор е изключително важна тема. В моя регион има един институт, който извършва наблюдения върху пчелите и прави научни изследвания в тази област. Разговарях с пчелари, както и с учени, които работят върху селекцията на най-много възпроизвеждащите се пчели. Разговорите, които проведох с тези учени, бяха много окоръжаващи. Засилиха убеждението ми, че през идните години становището на парламента ще е от значение. Целта ми бе да изложа в текста си основните проблеми, пред които е изправен пчеларският сектор в момента. Разговаря с редица учени, които използват най-съвремени технологии при своите изследвания. Водещи са в областта си. Пчелите са от решаващо значение за екосистемите ни и за околната среда. Те са и от ключово значение за зоогамията. Упоменах въпроса за селекцията на пчели. Една такава селекция ни дава възможност да се борим срещу определени заболявания, не бива обаче да вредим на генетичното наследство на пчелите, най-вече що се отнася до местни видове. Знаем, че хербицидите оказват изключително отрицателно въздействие върху редица видове, най-вече върху медоносните растения, които са от особено значение за оцеляването на пчелите. Немалко граждани се обърнаха към нас с молба да наложим обща забрана за никотиноидите трябва да вземем предвид загрижеността на гражданите, да си извлечем съответните полки. Изключително важно е също така да работим и за насоченото опрашване. То може да допринесе за възстановяване на хармоничните отношения между пчеларите и селскостопанските производители. Може значително да увеличи и добивите в селското стопанство. Трябва от самото начало да работим по въпроса за застрашените от изчезване култури. Трябва да разгледаме и други въпроси, като по-надолу по веригата, като например пчеларските продукти. Трябва да се борим срещу нелоялната конкуренция чрез производство на фалшив мед. Европейската комисия трябва да промени някои от целите на общата сълскостопанска политика, като например увеличаване на производителността или неограничена интензификация на културите. Тези цели не допринасят за създаването на здравословна среда за пчелите. Искам да се спра и върху ключовия принос на научните изследвания за борба срещу намаляването на продължителността на живота на пчелите майки. Трябва също така да се използват и биологични пестициди. Те могат да са една добра альтернатива за неоникотиноидите и глифозата които са смъртоносни за пчелите. Трябва да поставим ударението и върху обучението на пчеларите. Трябва да се въведе обща европейска система за надзор върху пчеларския сектор, за да се гарантира в дългосрочен план здравето на пчелните семейства. И накрая призоваваме за увеличаване на финансирането, заделяно за борба срещу измамите. Няма смисъл да заклеймяваме проблемите, без да имаме достатъчни финансови средства, за да се преборим с тях. С удоволствие ще изслушам вижданията ви. Благодаря на онези, които се свързаха с мен предварително. Думата имат докладчиците в сянка. Госпожа Магинес, благодаря, госпожо председател, благодаря на докладчицата за изготвения текст. Благодаря, че сподели с нас и опита си с местни научно-изследователски институти. Тъй като нямаме много време, ще се спра върху конкретни изменения, които ще внеса. Някои се отнася до структурата на доклада. Според мен точка 5 и точка 10 се припокриват, Що се отнася до съществото на текста, мисля, че в точка първа има някои езикови проблеми, които може би би следвало да обсъдим двустранно. Може би има проблеми с писмения превод. В точка втора се визира селекцията. Бих променила някои формулировки на английски, като например health scourges. Трябва формулировките да не са толкова остри, да са по-малко емоционални. В точка трета, според мен, формулировките са прекалено категорични. Не се вземат предвид вече взети мерки по отношение на продуктите за растителна защита. Точка 6. Тук съм малко притеснена във връзка с формулировката и ориентацията на текста не се вземат предвид приоритетните екологични площи, предвидени в рамките на ОСП, както и като цяло мерките за екологизиране. Точка 8. Вероятно тя има връзка с точката, визираща продуктите за растителна защита. Мисля, че тук трябва да насърчаваме намирането на решения за проблемите. Има някои продукти за растителна защита, с които има проблеми, които са забранени. Може да се намерят альтернативи за тези продукти, като например биологичните пестициди. Приветствам едно такова решение. Особено важно е обучението на пчеларите. Повечето пчелари започват като любители, поради което повечето от проблемите, пред които се сблъскват, са свързани с липсата на познания и опит. Вече от край време работя по въпросите свързани с пчеларството и знам, че както медоносните пчели, така и дивите пчели са изключително важни за опрашването. Благодаря ви, госпожо Магинес. Господин Пиега. Благодаря, госпожо председател. Благодаря най-вече на докладчицата ни по становище, госпожа Дурнано. Добре е също, че становището не е прекалено дълго. Това често е проблем. Текстът е синтезиран и въпреки това очертава основните проблеми в пчеларския сектор – Особено приветствам призива ви за по-активни научни изследвания по отношение на продължителността на живота на пчелите майки. Подкрепям също така и идеята за биологични пестициди, които не вредят на пчелите. Освен това, насоченото опрашване според мен е добра идея. Добра идея са и по-добрите методи за борба срещу нелоялната конкуренция, например чрез производство на фалшив мед. Медът е естествен продукт. Има ясно определение на меда като продукт на ниво Европейски съюз. Има също така и много ясни стандарти, съдържащи се в съответния регламент, който бе актуализиран миналата година. Важно е, освен това, да запазим доверието на потребителите към меда като продукт. Знаем, че се внася и мед от трети страни. Трябва да сме сигурни, че това е един наистина добър продукт. За целта трябва да има методи за възможно най-доброто откриване на фалшификати и имитации. Така ще опазим отрасъла и потребителите от нелоялна конкуренция. Не съм съгласен обаче с някои други констатации във вашето становище. Например, в точка 3. Не мисля, че Измирането на пчелите е свързано най-вече с използването на химически пестициди. В биологичното земеделие, например, се произвеждат продукти с състав, който дори още повече вреди на пчелите. Не бива да подхождате упростенчески и биологичните продукти допринасят за измирането на пчелите, наред със сред други активни вещества. Има ред вещества, такива вещества, които се използват в зависимост от метеорологичните и други специфични особености на даден регион. Не бива да подвеждате всички химически пестициди под общ знаменател. Химическите пестициди са обект на много строги изисквания за издаване на разрешение. Едно от изискванията за издаване на разрешение, например, е те да не се отразяват зле върху здравето на пчелите. Пчелите са отрешаващо значение за опрашването и поради това и за земеделието в Европейския съюз. За това те трябва да са обект на защита в приоритетен порядък. Трябва да се наблюдават всички фактори, допринасящи за измирането на пчелите. Точка 6 според мен е излишна. В тази област вече има нормативна уредба. Има нормативна уредба, отнасяща се до диверсифицирането на селскостопанската ни политика. Надявам се, че взаимодействието ми с докладчицата и докладчиците в сянка ще е ползотворно. Надявам се, че заедно ще работим за опазването на пчелите, за борбата срещу нелоялната конкуренция и за приемането на една добра нормативна уредба, която да опази пчеларството в Европейския съюз. Госпожа Конечна. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчицата и на докладчиците в сянка. Няколко кратки коментара. становището е добра отправна точка за по-нататъчно взаимодействие. Имам ред въпроси, според мен, които не са взети предвид – а някои теми са разгледани прекалено стеснително и упростенчески. Не бива да се стига до обобщения по тази тема, тъй като пчеларството е особено чувствителен сектор, в който играят роля редица фактори трябва да работим за опазването на пчелите. Без пчелите е поставено на карта и оцеляването ни като вид продоволствената сигурност в някои страни и някои общности зависи от пчелите и опрашването. Затова и трябва да разглеждаме опасностите пред пчелите като много сериозен проблем. В някои държави намалява броят на пчелите. Трябва да работим за справянето с този проблем. От друга страна, пчелите са единствен по рода си и незаменим показател за състоянието на околната среда. Не само пестицидите, но и радиацията и арсенът трябва да са предупредителен сигнал – Има и още нещо, на което трябва да обърнем внимание. Пчелите не само произвеждат мед. Медът е само един от продуктите в пчеларския сектор, може би най-видимият. Има и различни видове восък, които много трудно могат да бъдат заменени – пчеларството се произвеждат и съставки като прополис, които се използват във фармацевтичната промишленост. Всички тези продукти могат да бъдат фалшифицирани. Няма адекватна система за контрол върху процеса на производство. Това също е фактор, който е от значение за пчеларския сектор. Внасят се пчеларски продукти и от трети страни. Все повече се увеличава обемът на вноса от трети страни. Едновременно с това нямаме адекватна система за контрол върху него. Безопасността и качеството на пчеларски продукти, внасяни от трети страни, често са доста съмнителни. Това се отразява неблагоприятно върху вътрешния пазар – Извършваните проверки много често показват, че внасените от трети страни такива продукти не отговарят на стандартите. Ще внесем своите изменения. Надявам се, че всички ще работим по темата не от гледна точка на политическите си пристрастия, а на интереса на гражданите. Пчелите трябва да оцелеят, тъй като са незаменими Надявам се, че няма да политизираме темата. Европейските пчелари заслужават този доклад на Европейския парламент. Прекалено дълго го очакват вече. Благодаря. Госпожа Еви. Благодаря. Искам да благодаря на докладчицата за извършената работа. Много ограничена възможността за изготвяне на такива становища по собствена инициатива. Много се радвам, че участват всички групи, защото така може да се обогати текста. Предложения текст от докладчицата ми харесва в голямата си част. Съгласна съм с това предложение. Ще излезем с изменения, които вървят по посока подчертаване на фундаменталната роля на опрашващите пчели, не само в екосистемата, но и при нашето хранене и сигурността. От 2016 година има на ФАО едно изследване, което показва колко по-добре се развива реколтата с участието на пчелите. Малките земеделци биха могли до 25% да повишат добива от културите, които съдят, и то съвсем безплатно, като подобрят или като привличат такива а, пчели или опрашващи насекоми. Трябва да се вземат предвид тези неща и по време на разглеждането на сълскостопанските политики и тук и по света. Още едно изменение, което ще направим, е свързано с това, което вече каза нашата докладчица. Признаването на необходимостта да се забранат пестицидите и некотиноидите. Имаме малки стъпки напред в тази посока, но остава още много да се направи. Трябва да се отговори също на безпокойствата на множество граждани, които пишат и петиции по този въпрос, обръщат се към европейските институции. Трябва да се направи тази стъпка напред, тъй като нямаме извинения. Научните изследвания вече са стотици, които доказват смъртността при пчелите, които са изложени на тези пестициди е с 23% по-висока, отколкото при нормалните колонии, които не са изложени на такива пестициди. Трябва да се действа и сектора на пчелите трябва да бъде в центъра на екоекологичния преход, агроекологичния преход на Европа. Трябва нашето земеделие да почива върху естествени динамики и устойчиви практики. Thank you. Мадам Гростет. Благодаря, госпожа Гростет. Благодаря, госпожо председател. В продължение на години, може би дори десетилетия, моята политическа група бе загрижена във връзка с пчеларството в Европейския съюз. Най-старите членове на парламента помнят Астрид Люлинг, която винаги правеше отлични, много силни изказвания по темата. Действително, важно е да се взема предвид пчеларството и в областта на селското стопанство. Колегите вече говориха за смъртността сред пчелите. Няма да се спирам върху този въпрос, вече сме го обсъждали неведнъж тук. Поради смъртността сред пчелите и производството на пчеларски продукти в Европейския съюз не е в достатъчен обем – внасяме такива продукти от трети страни, които не винаги спазват изискванията по европейското законодателство. Внасяният от трети страни мед всъщност не е мед. Трябва да опазим производителите от такива продукти, като им даваме обстойна и точна информация. Напълно съм съгласна с госпожа Магинес, докладчика в сянка от нашата политическа група. Важно е да се доуточнят ред констатации в това становище. Трябва максимално да се възползваме от меда като продукт, да го популяризираме. В Южна Франция бяха подети преди няколко години отлични инициативи. Трябва да се професионализира работата на пчеларите – Знаете, че вече са предприяти някои действия. Предприемат се редица мерки, които трябва да подкрепим. Госпожа Рис. И аз ще ви припомня Астрид Люлинг, Мисля, че вече от край време се обсъжда въпросът за пчелите. Госпожа Магинес и аз организираме седмицата на пчелите. Тази година тя ще се състои през месец юни. Всички сме много загрижени за отрасъла, за пчеларите и техните организации. Има ограничения за обема на текста. В случая става дума за становище по собствена инициатива. Подобни текстове не могат да са много обстойни, така че при всички положения някои елементи не са включени в становището ни. Съгласна съм с госпожа Магинес, че трябва да слеем някои точки, за да освободим място в текста. Може да се слеят, например, точка 5 и точка 10, както предложи тя. Важно е също така конкретно да се упоменат неоникотиноидите. Те трябва да бъдат упоменати, тъй като много пчелари са имали много сериозни проблеми с неоникотиноидите. Знаем, че те имат токсично действие върху пчелите. През 2013 година почти 5 милиона граждани се подписаха под петиция за неоникотиноидите. Затова смятам, че те наистина заслужават конкретно да бъдат упоменати в текста. Още нещо, по което не знам дали ще бъдат внесени изменения, а именно климатичните промени, разрушаването на местообитания. Тези въпроси също са важни. Не знам дали ще има място за тях в текст. Друг важен въпрос са данните и научните изследвания. Комисията изготвила червен списък с видовете пчели застрашени от изчезване. Хиляда от общо 2000 вида пчели са застрашени от изчезване, т.е. половината не е еднородно качеството на предоставените ни статистически данни. Изключително важно е да се уеднаквят стандартите за статистическите данни, за да се знае реално какъв е и рискът за пчелите. Ще се огранича с тези няколко коментара. Ще внеса изменения по всички въпроси, които упоменах до тук. И ще продължа да работя с жените, колеги, с които се организирам седмицата на пчелите. Не знам защо толкова много жени всъщност работят по тази тема. Може би продължаваме добрата традиция, установена от Астрид Люлинг. Сега думата има комисията. Господин Шапс. You, uh, chair, and, uh... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за важните идеи, които предлагате в един сектор, който ни безпокои. Знаем, че пчелите са много крехки. Трябва да се грижим за тях тъй като те са изключително важни, опрашвайки целия земеделски сектор. Говорим за домашните пчели и за другите опрашващи насекоми. Пчеларството играе важна роля в селската економика в регионите в различните държави членки. Искаме да има благоприятна среда за опрашващите насекоми. Искаме да подкрепим местообитанията за нашите пчели, особено когато доставката на храни за тях не е достатъчна. Нека да отбележа няколко елемента. Много вече бе казано и по-специално госпожа Магинес ни разказа какво се е случило в Комисията по земеделие. Голяма подкрепа а, в ОСП. Там обръщаме голямо внимание на пчеларите и особено, що се отнася до бюджета, който е залетен, заред, Заделени, извинете, в програмите за апикултура. 36 милиона евро е той годишно. Трябва да подчертая също така, че броя на кошерите се е увеличил през последните две години. Има постоянно увеличаване като се използват тези средства за насърчаване на пчеларството. Нещо, което не бива да забравяме, е, че общата селскостопанска политика посредством три различни мерки вече предоставя подкрепа за околната среда. Госпожа Магинес спомена действията, свързани с по-зелени мерки, кръстосаното спазване, добрите земеделски практики и агроекологичните мерки, които са част от подкрепата по структурните фондове посредством регионалните програми. Наистина опитваме се да изградим една среда и ни местообитания за пчелите, които а, да не им пречат. Тук говорим за пестициди, защита, растителна защита, пчели. Имаме процес за одобрение на пестициди, който е изключително стриктен и пестициди се одобряват единствено и само, ако продуктите не вредят на човешкото здраве и здравето на животните. Комисията наблюдава тези процеси. Споменахте и неоникотиниидите. Ограничили сме, дори сме забранили използването на тези продукти, точно в резултат на оценката, направена от ЕФСА. Това е правилният път защото имаме подкрепа от научния борт, за да сме сигурни, че не сме подведени в която иде от двете посоки. И накрая фалшифицирането, качеството на меда и стандартите за пласмент на мед. Европейската комисия съзнава, че има проблем с добавяне на захар, както и техническите възможности, които имаме възможност е, в момента. Колегите от Генерална дирекция здраве работят по тези въпроси много активно. Проведохме контролен план координиран сред държавите членки за периода 2012-2017 година. Запознати сте с резултатите. Искам да спомена само един от тях. Резултатите показват, че практиката на добавяне на захар към меда е факт и в Европейския съюз, и в трети страни. Трябва да работим заедно с държавите членки, тъй като те в крайна сметка са онези, които извършват инспекциите и органите в тях трябва да гарантират качеството на меда. Приказвам всички да работят в тясно сътрудничество заедно, тъй като това е единственият начин всичко това да стане по-приемливо за гражданите и това да бъде една дейност, която да може да издържа пчеларите. Благодаря. Давам думата на докладчика. Госпожа Денано. Благодаря, госпожо председател. Ще отговоря на всеки един от ораторите. Благодаря ви, госпожо Магинес, за казаното от вас. Разбира се, може да се промени структурата и да, наистина по ОСП трябва да вземем предвид защитените зони, както и другите площи, включително и допълнителното въздействие на ОСП и да се споменат дивите пчели. Следващия оратор на него мога да кажа, че съм съгласна с него за това, че медът е природен продукт е, и в него за това вярват и потребителите. Затова искам и допълнителни средства. Видяхте сигурно също, че не говоря само за пестициди, що се отнася до намаляване броя на пчелите, тъй като глифосатите също, както знаете, са разрешени и това оказва също въздействие върху пчелите. След това госпожа Конечна този доклад, според мен, трябва да бъде прият за бъдещето на пчелите и за нашето бъдеще. Затова исках да имаме консенсус около него. Говоря за медни продукти също така, т.е. всичко, което е свързано с пчелите, кошерите и цариците ще бъде включено. Всякакви продукти, свързани с меда или пчелите. Ако не съм ги упоменала, не съм го направила нарочно, може да бъдете сигурни. Радвам се, че изслушах и вашите коментари, колега. Точно това е посоката, в която се опитвах да работя. Благодаря ви за това, че ме насърчавате да включа гражданите. те участват, както знаете, има петиции до депутати. Госпожа Гростет Чудесно е, че се безпокоите за пчелите. Трябва да се вземе предвид обаче, че ОСП се съсредоточава върху производството, а пчелите не оцеляват, тъй като няма устойчиво земеделие. Това трябва да бъде променено, за да може те да оцеляят. Госпожо Рис, вие говорихте за неоникотиниидите. Да, част от тях вече са забранени. Моята цел е да направим така, че този важен текст да получи консенсусно одобрение от всички групи. За това ще се съсредоточа и върху други фактори, както съм го направила в част от своите изменения, и ще спомена неоникотиноидите. И накрая не бива да забравяме, че ОСП се фокусира върху производството, земеделието всъщност убива много пчели. Това, което се разходва по екологични теми от ОСП е капка в океана, като имате предвид какво правят някои държави, като например Франция, що се отнася до финансирането на земеделието. Поради тази причина ние се надяваме да има промяна, т.е. увеличаване на финансирането. Крайен срок за изменение 3 е октомври. 11 часа. Ще гласуваме в нашата комисия на 19 октомври. Много ви благодаря и приятен обяд. Следващото заседание е през октомври.